Signor Presidente, colgo l'occasione dell'ordine dei lavori. Господин председателю, в дневния ред бих искал да ви помоля да поканите госпожа Аштън да дойде в пленарна зала, за да ни запознае с това какво е направила или ще направи за отношението към християните в света. Бихме искали да чуем нейното мнение. Искаме парламента да получи много детална информация по въпроса. Председателят в а, сряда в 3 часа ще имаме дебат по този въпрос. Процедурен въпрос. По първи по член 173 искам да спомена, господин председател, че това е третата пленарна сесия на Европейския парламент, на, на която дневният ред не предвижда въпроси към съвета, както е според член 173. Бихте ли обяснили защо това е така Европейският парламент има право да отправя въпроси към съвета. Председателят. Да, действително. Въпроса. Това е свързано с Лисабонския договор и новите взаимоотношения между парламента и съвета. Сега, така да се каже, в Европейския парламент имаме нещо като двукамерен парламент т.е. две части на законодателната власт, парламентът и съвета. Така че има промени. Предлагам ви обаче да не удължаваме дебата, тъй като тези въпроси ще бъдат изяснени в близко бъдеще. Процедурен въпрос, заповядайте. Това, което за мен е под въпрос е, че като се имат предвид възможните бъдещи изменения без всякакво основание да се е, заличава едно парламентарно право без е, все още да е взето решение, както казахте вие, и тъй като не е взето решение, е, часът с е, въпроси трябва да се провежда, докато се вземе решение по това, а не да се изпълнява решение, което още не е взето. Казвам ви съвсем честно, че за мен не е правилно във връзка с външната политика и политиката на разширяване. Съветът не е друга камера, а е орган, който трябва да подлежи на парламентарен контрол. Dziękuję. Благодаря ви много. за направените коментари и забележки. Искам да ви уверя, че на следващия председателски съвет, когато бъде прият дневния ред, т.е. в четвъртък, аз ще повдигна този въпрос и ще видим как ще се оформят нещата в бъдеще. Председателския съвет е органът, който определя дневния ред и в четвъртък ние ще обсъдим този въпрос. Сега нека да преминем към дневния ред. Понеделник. Зелените помолиха за дебат относно положението в Тунис, който да приключи с резолюция. Доколкото разбирам, господин Комбендит има предложение. Вие знаете, че събитията в Тунис се развиха много бързо. Разбира се, не можем да не сме доволни, че господин Бенали напусна страната. Следователно, ситуацията през следващите седмици ще бъде много напрегната. Аз мисля, че Европейският парламент трябва да приеме кратка резолюция, в която да отправи конкретни искания към съвета и комисията. Знаете, че следващите 6-8 седмици ще се проведат избори. Не можем да чакаме. Европейският парламент, ние трябва да предприемем действия и основа на нашите действия трябва да бъде резолюция, която да гласуваме в четвъртък. Благодаря. Разбирам, че с оглед на ситуацията виждам, че с голям ентусиазъм парламентът ще гласува резолюция за Тунис. Председателят, благодаря господин Комбендит, кой иска да се изкаже в полза на това предложение. Кой е за това искане? Заповядайте. Нист номер 321 място. Съжалявам, не знам името. Кой иска да се изкаже против искането? Заповядайте. Господин председател, не мисля, че чрез резолюцията нещо ще се промени в положението в Тунис. Гласования. Сега ще гласуваме. Кой е за искането? Моля, вдигнете ръка. Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Искането се отхвърля. Добре, да проверим. С поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Както виждате, искането се отхвърля. Следващата промяна е свързана с програмата за четвъртък и дебата по член 122. Групата на Обединената европейска левица поиска дебатът за Бразилия да бъде свален от дневния ред. Бразилия, екстрадиция на Сезаре Батисти. Давам думата на господин Тавареш да отправи предложението. Благодаря. Някои колеги поеха инициативата в дневния ред да бъде включена гледната точка за екстрадирането на Чезаре Батисти. Разбирам техните мотиви, но тук не става дума за права на човека. Нямаме дори нарушение на върховенството на закона. Още повече в момента Бразилия е изправена пред най-сериозното природно бедствие. Чезаре Батисти е в затвора. очаква решение на Върховния съд. А, той е в а, почивка в момента. Аз изразявам солидарно с семействата на жертвите. Искам да ви уверя, че нямам никакво съчувствие към политическото насилие, както от левица, така и от а, десницата. Ние обаче трябва да използваме неотложната а, процедура, за да обсъдим случаи с Судан и Палестина. Дали ще направи ли парламентът а, така, че да обсъдим дебата след, от дебата от типа на случай нарушаване на човека малко след стъпването в длъжност на Дилма Русев. Благодаря, каза председател. Кой е за това искане? Не виждам коментари. Кой иска да се изкаже против това искане? Господин Мауро. Благодаря, господин председател. От името на моята политическа група и мисля, че от името на целия парламент, още веднъж искам да посоча, че ние Естествено сме много близко до бразилския народ и му съчувстваме за щетите, които донеса наводнението със себе си. Стотици хора загубиха живота си и, както казах, ние проверяваме съчувствие. Но същевременно с това аз бих искал още веднъж да посоча, че трябва да дискутираме по тази тема. Смятам, че изразява мнението на парламента по това екстрадицията на Чезаре Батисти трябва да бъде дебатирана в Европейския парламент и ние трябва да а, надигнем нашия глас също и на международно равнище. Благодаря. Благодаря. Кой иска да се изкаже в полза на искането? 625 място. Благодаря, господин председател. Бих е, искала да подкрепя предложението на господин Табаро, тъй като господин Батисти е в затвора. Няма основание да смятаме, че той изведнъж ще изчезне. И ние не би трябвало да се месим в отделни случаи, тогава когато едно дело все още не е решено от съда. Благодаря, каза председателя. Сега ще гласуваме. Кой е за това искане, внесено от Обединената европейска левица? Искането е свързано с дебата за Бразилия да бъде извадено от дневния ред. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. И така решихме какъв ще бъде дневния ни ред. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Декларация на председателя на Европейския парламент относно положението в Тунис. Веднага след това ще изслушаме изявлението на Европейската комисия и на председателите на политическите групи. Председател.